Well, hello everyone. You have received... Колеги, разполагате с проект за дневен ред. Ако нямате възражения, е, приемам дневния ред за прият. Няколко съобщения. Първо, получихме коригендум от съвета за медицинско оборудване, регламента за медицинско оборудване и регламента за оборудване за инвитро диагностика. Е, парламента трябва да одобри и всичко това е изпратено до четовете на МВ на 20 март и ако това ще бъде след това изпратено на пленарната служба с подобно съобщение също така информация за мисията на КОП-22 в Катовиц, също Нимеген в Холандия, Европейска зелена столица и мисия в Китай за търговията с емисии. Това са съобщенията. Искам да ви напомня, че има коктейл за края на мандата. Това е следващата седмица Страсбург в сряда. Изпратила съм покана на всички колеги, както и нашите партньори от комисията. Това ще бъде в 6.15 след гласуването в сряда. Е, трябва да се потвърди на секретарията дали може да присъствате или, или не. Днес имаме превод на 20 езика. И документите за срещата са достъпни онлайн, а срещата се излъчва по интернет също така разполагате с протоколите от срещата от 26 и 27 февруари. Ако нямате възражение до края на срещата, то тогава е, се е, смятат за приети. Първата точка е възражение съгласно член 106 от правилника за дейността за издаване на разрешение на някои видове употреба на хромен триоксид. Доклада Докладчикът е господин Елхарт. Но господин Хослин ще го замести днес. Имате думата. Колеги, е, трябва да възразим а, срещу употребата на а, това вещество, кое, което е опасно хромен триоксид. Това предизвиква рак сред населението е, и различни други проблеми. Това е отразено в регламента РИЧ. Трябва ни ясна информация за употребата на това вещество – и начина по който това е формулирано е доста е, широк. Е, това, това вещество се използва на много различни, е, в много различни случаи, в различни сектори, например в части на автомобили или други. Е, така че е, дават се разрешения за употреба, но не е ясно какви са рисковете които стоят зад, зад това вещество. Според мен няма нужда от социален и економически анализ. Освен това, альтернативи съществуват. И това не отговаря на документите от комисията от септември 2018 година. Имаме само частична картина, частичен поглед върху нещата. Трябва да се оценят рисковете. Е, в комисията се дефинират две опции. Е, първо, е, не съответствие по регламента РИЧ и второ, разрешителните да бъдат подложени на предоставяне на допълнителна информация и допълнителна оценка на риска. Първата опция е по-добра. Е, Решение на съда от март, март е, за е, други вещества е ясна. в искането за издаване на решения има някои пропуски. Разбира се, не е достатъчно, например, когато шофирате да ви дадат, за да ви дадат книжка, да се даде документ от очен лекар. Комисията обмисля альтернативи и според мен критериите за разрешение не са отговорени тук. Комисията упоменава решението на съда и комисията призовава е, е, е, да се спре издаването на решение, докато се обмислят други альтернативи. и в миналото е, е имало такива случаи. И сега е, изглежда решението е да отхвърлим това, но знаем, че хромен триоксид се използва в различни технологии, сателитни технологии, дори червило, така че пълното отхвърляне, отхвърляне може да доведе до сериозни последствия. Какво искат компаниите за употребата? Има или положителен отговор на това? Нашата линия на поведението е компромисно отхвърляне, защото има неспазване. спазване и след това има издаване на разрешение за специална употреба и трето употреби за кратък период, които са неспецифични, това не е включено. Ако трябва да си направим изводи по този случай, индустрията има последна възможност да коригира употребата на това вещество. Ние трябва да спазим решението на съда. Не можем да авторизираме и да позволим нещо срещу решението на съда. Как да минимизираме рисковете? Е, няма прагово ниво. Това също води до последствия и е, предложението на комисията не е достатъчно добре. Трябва да коригираме това. Благодаря, госпожо председател. Аз е, ще се изкажа по малко по-различен начин. Аз искам да подкрепя предложението на комисията и ще кажа нищо. Да, никой не отрича, че хромният триоксид има канценоген и мутагенни свойства и това предполага стриктни мерки за защита на работниците, които боравят с този продукт и за опазване на околната среда. Околната среда смята, че рисковете, които проистичат от това вещество, могат да бъдат поставени под контрол, да бъдат овладени и веществото да се използва, докато не бъдат намерени надеждни альтернативи. Хром 6 остава незаменим за много индустриални приложения. Много предприятия в, много, в моя регион го използват, да, има а, заместители, но не са толкова ефективни. Използването на хромния триоксид е регламентиран в много държави членки и във Франция, където има много стриктни условия за използване на този продукт. Френско, френското законодателство предполага лимитни гранични стойности на експозиция. Те са много ниски и не виждам защо да не може да се прилагат тези критерии. Те съществуват и ако може да се използва този продукт при стриктни условия, при ниски гранични стойности, това може да се използва като ориентир. Без, без да се продължи разрешението, не може да се осъществяват дейности в различни сектори на економиката, ще, е, ще доведе до изнасяне на някои дейности извън Европа, което би било вредно за въглеродния отпечатък е, и освен това ще има продукти, които ще се търгуват свободно в Европа. По този начин проблемът ще се изнесе в части на света, където, реглам... където регламентацията е много по-малка страга. И имайки предвид а, баланса между рискове и ползи и, налагане, и възможността за налагане на определени условия, не смятам, че а, следва да отхвърлим предложението на комисията. Благодаря, господин Белет. Много благодаря и добро утро. Най-важните елементи вече бяха споменати от Франсуаз Гостерт. Само да добавя няколко елемен, елемента. Франсуа е, е, спомена спомена компаниите и това издаване на разрешение, което беше е, е, споменато от Ланекс, повечето от тези компании са малки и средни. И а, това не е лесно да а, вземем решение, защото а, означава тежък, а, тежка административна работа. Междувременно беше позволена употребата в вече 12 години. Е така. Така че разрешението което обсъждаме сега, е доста ограничено. Говорим за период от 4 до 6 години, където ще има ясен контрол и съответно контрол и проверки, както спомена Франсуас. И ще цитирам доклада от консултативната група. Звучи тревожно от здравна гледна точка. Трябва да внимаваме с тези продукти, но в доклада се споменава, че въздействието върху здравето е споменато от възразителя. И това не е вярно, защото консултативната група ясно казва, че целият брой на случаи, такива случаи, е значително наценен. Това казват учените. И последното изречение, това означава употребата на тези цифри е, е, съвет е да не се използват извън контекст, а това прави именно възразителя. Така че говорим за альтернативни факти, които се използват от възразителя в текста. И второ, Франсуа спомена за възможни альтернативи. Разбира се, когато има такива альтернативи, е, неопасни продукти. Разбира се, трябва да ги използваме, но консултативната група тук казва, че са съгласни след оценка. Са съгласни, че тези а, альтернативи не са надежни в този период от време. Текстът е доста сложен, мога да ви го изпратя. И последния елемент, решението на съда от 7 март, може да има паралел с това решение, но това не е сигурно. И нека да дадем време на комисията да погледне въздействието от това съдебно решение. И в заключение, намираме се в предиспорен период и тога всяко разрешение е оспорвано. И също Франсуа спомена за аутсорсинга на производството извън Европейския съюз. Нека да не изпадаме в такава рискова ситуация, да изнесем всичко извън Европейския съюз. Нека да имаме контрол на това, което можем да внимаваме в това, което предлагаме. Да, действително, разрешението нека да бъде при определени условия, не за 12 години, както се дава на големи компании, но Ланкса и други малки и средни предприятия да имат определени условия, и разбира се това включва сериозен контрол и проверки. Затова възразяваме на възразителя. Благодаря ви. Някой друг желая ли да се изкаже? If not, then, uh... Ако не, ще дам думата на господин Фуе от Европейската комисия да представи становището на комисията. Благодаря, госпожо председател госпожи и господа депутати. Отбелязахме възраженията на парламента. Искам да подчертая, че проекта за резолюция подчертава приложението което се обсъжда. То е свързано и с много важни приложения за економиката. Проекта за резолюция отчита, че повече от 4000 работници ще бъдат засегнати от заявката за разрешение. Отхвърлянето на разрешението означава, че предприятията ще през, трябва да престанат да използват а, веществото е, на деня след а, решението. Това означава, че ще бъдат засегнати 100 000 работници и социалните и економически последици е, е, а, ще а, бъдат засегнати. Това ще означава, че ще бъдат изнесени работни места и економическите последици ще възлязат на милиарди. Третираните вещества вече не съдържат веществото и затова могат да бъдат внасяни от, Европ... от извън Европейския съюз. Ние направихме внимателна оценка на молбата, в това число всички аспекти споменати в резолюцията. Например, зададахме въпроса дали искането да бъде отхвърлено в комисията РИЧ. По време на първите разговори 27 от 28 държави членки дадаха ясна подкрепа за предложението за, разреш... за, за издаване на разрешение. Двадесет и четири държави членки гласуваха за проекта. Вярно е, че в молбата се съдържа широка гама от приложения. Комисията направи внимателна оценка и намали, и намали брой на случаите, в които може да се използва веществото и в които, случаи, в които няма альтернативи. Is... Проекта за резолюцията се казва, че разрешението е необходимо за някои употреби и призовава за, за издаване на разрешение, но комисията има възможността или да даде, или да откаже разрешение. Нямаме възможността за гратисен период за някои употреби. В момента анализираме решението на съда за хром пигментите. Общият съд критикува Европейската комисия за това, че не са направили достатъчно подробен анализ на альтернативите, представени по време на обществената консултация и в последствие анулира разрешението. Съдът също така каза, че а, всички декларации трябва да бъдат обосновани, не хипот, хипотетични. Цялата налична информация е анализирана и също така искам да кажа, че доставчиците на альтернативните технологии призовават Европейската комисия да издаде разрешение за различни приложения с период на преглед от 7 години, за да могат альтернативните технологии да навлязат на пазара. Европейската комисия предложи да се продължи разрешението за ограничен период от време и, и определи стриктни условия. Тези условия в зависимост от конкретната употреба, са между 5 и 20 пъти по-строги от границите за професионална експозиция, приети от парламента и съвета през 2017 година. През, в заключение, комисията смята, че е постигнат баланс в проекта, и документът отразява всички цели на документа РИЧ. Господин Хауслинг има думата. Комисията отчита наличието на проблеми. Аз обаче не смятам, че е, в е, документа на комисията има съответствие с решението на съда. Каква е разликата между този случай и предимни случаи? Ако наложим твърде строги ограничения, производството ще се изнесе извън Европейския съюз, е, каза госпожа Гростет крайно неубедителен аргумент. Ние разполагаме с законодателство РИЧ и трябва да го спазваме. И комисията тълкува РИЧ по доста широк начин, което не ме убеждава. Има разлика между използването в червила и космически технологии. Не едно и също. Тоест, разрешителните трябва да бъдат диференцирани. Германия гласува против, което според мен е изненадващо. Така че сигурно има убедителни причини. Ние трябва да се отнасяме сериозно към собственото си законодателство и мисля, че трябва да задължим комисията да посочи альтернативи, ясни условия и да разреши използването там, където няма альтернатива, но не да се даде общо разрешително. Благодаря. Дебатът приключи. Следваща точка в дневния ред е гласуването. Но то е обявено за 10 часа, затова ще изчакаме няколко минути. Well, hello everyone. I... Добър ден отново на всички. Моля, заемете местата си, за да започнем с гласуването. Има доста малко неща за гласуване. Всичко, което ще се гласува, ще се гласува по електронен път и няма да има някакви спорни въпроси, така че имате нужда от вашите карти за гласуване. Дали сте готови? Чудесно тогава. Първо, го... гласуваме по споразумение, частичното споразумение, проистичащо от тристранните преговори във връзка с програмата Лайф. Може, гласувайте. I will follow you. Okay. We have an abstention. Така. Имаме госпожа Ятемаки, която, е въздърж... която се въздържа при гласуването. А, добре. Аз мислех, че вие се въздържахте. А всъщност сте гласували за. Добре. Край на гласуването. Приема се. Следващо гласуване е по одобреният на проектостановище под формата на писмо във връзка с мандата за тристранни преговори по бюджет за 2020 година. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме за проект за резолюция във връзка с възражението спрямо разрешение за определени видове използване на хромен триоксид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключваме с гласуването, но Нашата работа продължава със съвместно изслушване на Комисия 5 и ЕНВИ по отричането на промяната в климата. В 10.30 ще започне това съвместно изслушване. Залата е 4Q1, така че ви приканвам да участвате. Всъщност това би трябвало да бъде последното ни заседание – ако не, може би ще срещнем на 2 април. Пожелавам ви успех във вашата дейност.